На докладчиците са доста впечатляващи, но аз като истински демократ ще кажа не и така ще гласувам утре. Благодаря, колега Дартмут. А сега давам думата на колегата Штасен за минута и половина.